ще се гласува в четвъртък на обяд. Утре продължаваме 19 октомври от 9 до 12.30 преди обяд. След това от 3 след обяд